Je vous propose que nous commencions. Предлагам да започнем заседанието и направо да преминем към първата точка от днешния дневен ред. Става въпрос за сигурността във въздухоплаването и по-специално използването на скенери за целите на сигурността. Давам веднага думата на господин Ривелини. Заповядайте. Грация, Благодаря, госпожо председател. искам да призова ресорната комисия по транспорт в проекто доклада си, който ще се приеме през март, да приеме следните предложения във връзка с евентуалните отрицателни последствия за човешкото здраве вследствие на лъчението, колкото и ниско да е то на скенерите. Искам да констатирам следните неща. Най-доброто за здравето решение е технологията на базата на визуализиращи системи с пасивно лъчение, които всъщност не излъчват и не причиняват проблеми за човешкото здраве. На второ място най-добър компромис по отношение на човешкото здраве – е да се използва технологията на базата на системите на обработка на изображения с активни милиметрови вълни, използващи неионизиращо лъчение, което се смята за безвредно, понеже не е рентгеново. А, при условие, че излагането остане под граничните стойности, определени в действащото законодателство. Базата sulla retrodiffusione dei raggi X на трето място посочваме, че технологията, основаваща се на обратното отразено разсеиване на ренгеновите лъчи, излъчва ниски дози на рентгенови лъчи. Ясно е, че всяко излагане на ионизиращо лъчение, дори и ниско, може да има дългосрочни последици за здравето заради кумулативния ефект на радиацията. Поради това, Препоръчваме тази технология при тази технология да се избягва или евентуално да се гарантира възможно най-низко излагане на облъчване на пътниците и работещите в този сектор. На четвърто място Подчертаваме, че технологията, основаваща се на рентгенови изображения, излъчва високи дози рентгенови лъчи и затова не трябва да се взема предвид при систематичния преглед на безопасността на въздушния транспорт. На пето място призоваваме във връзка с използването на рентгеновите скенери за проверка на пътници в сравнение с параграф 3 за прилагане на специално отношение към пътниците, които са чувствителни към ионизиращи лъчения, например бремени жени и деца. Освен това, трябва да се допускат изключения за притежателите на имплантирани медицински устройства, например пейсмейкери или дефибрилатори. Призоваваме също така държавите членки периодично да наблюдават последиците от излагането на скенерите за проверка на хора, и да контролират правилното им инсталиране, използвайки постиженията на науката и техниката, както и контролирайки доброто функциониране на оборудването. Призоваваме държавите членки да предоставят на пътниците пълна и подробна информация за всички аспекти във връзка с използването на скенери за проверки за сигурност. Що се отнася до тази последна седма точка, тя не беше включена в проекто доклада, тъй като а, той трябваше да бъде кратък като текст. Аз просто ще го внеса като предложение за изменение. Готов съм сега да отговарям на въпросите на колегите. Е, Thank you very much, Chairman. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с всичко казано от преждеговорившата. Аз първоначално бях докладчик по регламент 2320 от и сега продължавам работа по това трудно досие. Като участник, имаме участници от комисията Либе Провеждаме дискусии относно технологията за работа с изображенията и здравните и по-общи проблеми. Това, което беше казано повече от веднъж, е, че трябва да приемем, че това е един допълнителен инструмент в борбата с тероризма по летищата. Заслужава си и да го повторим. Необходимо е да наблегнем днес и пред представителите от комисията, за да предадат посланието. Не може да продължаваме да реагираме на ситуации, които възникват в хода на нещата. Бихме искали да имаме едно по-добро трансгранично разузнаване, когато става дума за борбата с тероризма. Имаме компютърни системи за резервации, когато хората си резервират билети. Би трябвало да има по-добри системи за филтриране на информация, така че да могат да бъдат разпознати за подозрени има и други проблеми, които възникват като предмети на дискусия. И ние се опитваме да представляваме най-добрите интереси на по-голямата част от пътуващите, а именно създаването на профили на, на пътниците на летищата. Това е много важен въпрос. Например, отиваме на летището, откриваме течности, предмети открити в обувките на пътниците и това става не с скенери, а с ам, добро трансгранично и глобално разузнаване. Тоест, това, което е необходимо е да се концентрираме върху службите по сигурността, които да вършат добре своята работа. Когато сме на летището, обаче има а, скенери, в Великобритания позицията ни е малко по-различна. Нашето последно правителство наложи използването на такива скенери на нашето общество преди известно време. Знаем, че са направени изпитвания и това, което каза докладчика, беше много интересно, защото те използват тази технология на, на милиметровите вълни – в Великобритания на летище Хитроу и Манчестър се използва обратно отразено разсейване на рентгеновите лъчи. Именно тук е ключа към нещата. Знаем, че комисията, че от комисията се очаква да излезе с нещо и трябва да се намери по-добър начин на европейско равнище да се хармонизира този въпрос. Съгласна съм с докладчика, че е необходимо да се наблегне на технологията, с която разполагаме. Има лобистка дейност от страна на различни компании, компании, но това не трябва да се отрази на обикновения пътник. Затова аз подкрепям докладчика. Освен това, занимаваме се и с е, качествата на самото оборудване. Всеки може да получи информация в е, Уикипедия днес. Аз не издавам каквито и да е тайни. Изглежда така, сякаш обикновения човек е, може дори да получи информация от Пентагона в кавички, използвайки собствения си компютър. Знаем, че скенера може да открие всичко, което човек може да носи върху себе си, но в същото време, например, съществува проблема, че може да носи в ръчния си багаж експлозив, например. Това не трябва да се забравя. Ние бихме искали да подкрепим един допълнителен инструмент и да подканим комисията да се увери, че разполагаме с най-добрата възможна технология Разбираме, че в различни страни експертите по здравеопазване казват, че няма никакъв проблем хората да преминават през такива устройства с обратно отразено разсейване на рентгеновите лъчи. Не трябва да забравяме, разбира се, и служителите на летището, които не, по няколко пъти трябва да преминат през този скенер на ден. И мисля, че предвид всички тези аргументи можем да стигнем до едно разумно заключение – Както каза докладчик, ще има някои изменения. Ние също ще внесем едно или две, за да подчертаем тези аргументи. Надяваме се, комисията ще се вслуша в нас, държавите членки също и ще получим едно задоволително заключение. Благодаря. Сибоку, Крис. Благодаря, Крис. Сега. Um, Благодаря. Искам да се изкажа от името на нашия докладчик в Сянка, който е в Комисията по транспорт днес. Той работи по измененията. Той е съгласен, че скенерите не могат да се считат за безопасни. Аз искам от свое лице да говоря. Тук за мен темата е нова. Предложенията предизвикват някои въпроси, както чухме от Джаки Фостер в Великобритания. По изискване на правителството са въведени скенери. Съществува загриженост в обществото относно а, здравните последици, но а, това съществува и по отношение на други технологии, например мобилните телефони. Ако говорим за рискове за здравето, никой от нас не трябва да шофира. Знаем, че моторните превозни средства убиват стотици хиляди души всяка година. Това, че тази технология е нова, не означава задължително, че ще има чудовищни последици върху населението. Допускам, че в Великобритания и на другите места, където са въведени тези технологии, ако имаше хора пострадали, то това би поставило в много трудно положение правителството, които поемат е, риска да бъдат е, съдени. Така че това е един силен мотив е, те да се уверят, че това оборудване не е опасно за пътниците. В предложенията тук се говори за различни технологии, които аз не мога да разгранича не са ми познати, нито пък знам какви са последиците и ефектите от употребата им. Сигурна съм, сигурен съм обаче, че не ние тук в парламента избираме технологиите, нито определяме стандартите на излагане а, с оглед а, рисковете за здравето. Надяваме се, че комисията ще помогне да решим дали тези стандарти трябва да се определят на национално или европейско ниво. да вземем решение кое ще бъде, кой ще бъде органа, който ще се занимава с лицензирането на този тип оборудване, което все пак излъчва някакво лъчение. Не чух от докладчика за как, какви действия всъщност се призовава тук. Например, в параграф 3 се говори, че а, предлагаме да избегнем а, тази технология. От чия има се говори тук? Кои сме ние? А, го... Тук се говори за забрана на европейско ниво ли? Не се споменава дали се искат европейски средства за изследване на тези технологии. Не знам докъде ще стигнем по този начин, нито ми е ясно за какво ще гласуваме. Струва ми се обаче, че всичко това напомня на една ситуация. група възрастни мъже и жени седят и обсъждат на чашка питие. а, тези скенери не ми изглеждат хубаво нещо. Тоест, това не е един обективен подход. Аз самия последните няколко месеца преминавам на местното летище през такива скенери. Но това не означава, че не съм бил... А, но всъщност а, аз се радвам, че това ми спестява а, това да бъда претърсван от служителите на летището. Благодаря и очаквам отговор от комисията. Мерси, Крис. Е, е, Сабин Благодаря ти, Крис. Сега Сабин Вилт. Благодаря. Питам се дали скенерите действително допринасят за повече сигурност, защото всъщност те могат да видят какво има по повърхността на човешката кожа, а не вътре в тялото на човека или в гънките му. Сега този атентатор, който всъщност предизвика всичко това, нямаше да бъде заловен, минавайки през такъв скенер, защото беше скрил а, експлозива на места, чието имена не искам да споменавам тук по тялото си. Така че който иска да качи на борда експлозив, няма да се оплаши и от скенера. Втората, второто, което ме вълнува е здравето на човека. Ако тези скенери се използват повсеместно, то тогава а, лъчението, на което е изложен човека, ще се увеличи изключително много. Това са а, късовълнови лъчения, разбира се, също като при GSM-ите и микровълновите а, пречки. Да, комисията казва, че според изследванията няма доказани вреди за човешкото здраве, но и за GSM-ите е така. Говори се за... Посочва се, че има хора, които са понесли увреждания. Освен това, какво става с хората, които работят постоянно край тези уреди или бременните, които минават през тях. Също така важно за мен е а, защитата на личната сфера и защитата на личните данни, е, оказва се, че тази защита не може да се гарантира 100% и примерно наземния персонал може да разглежда интересни картинки след преминаването през е, тези е, скенери. Освен това, медицински устройства като катетри, процези и така нататък също могат да се повредят. Ако през скенера минава малко дете, което не може да седи мирно в скенера, децата не могат, трябва чуж човек да претърси детето, т.е. да го опипа. А ние наистина непрекъсно учим децата си да не разрешават на чужди хора да ги докосват. Така че тези скенери никога няма да бъдат толкова сигурни, колкото си мислим. Въпреки това ги използваме. Между прочим, в Италия те вече бяха отменени, защото се оказа, че се се е наложило да има повече такива лични претърсвания и опитвания на хора, отколкото преди да бъдат въведени скенерите. Председателката, благ... благодаря Оланта Хюбнер.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 благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се присъединя към колегите, които имат тревоги по този въпрос. Аз също смятам, както каза госпожа Уилсъл, не можем да продължаваме по този начин. Следващия път, когато прилагаме тази мярка, се надявам, че това няма да стане. Да се надяваме, че няма да имаме случай, при който някой терорист ще премине всички видове контрол и ще успее да заплаши здравето на останалите пътници. Ние непрекъснато обсъждаме нови и нови технологии, но въпреки това не успяваме да предотвратим заплахата. Мисля, че тази мярка не е пропорционална. Изключително много се тревожа а, за а, вредните за здравето ефекти на тези скенери и факта, че в някои европейски страни те вече се използват, а, е нещо, което трябва да започнем да дискутираме. Как така някои европейски страни прилагат тези мерки на летища, които се използват от много европейски граждани? А това всъщност са устройства, които могат да имат сериозни последствия за общественото здраве. Мисля, че трябва да, да обсъдим това преди да разширим мярката. Благодаря, Карас Лутер. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към докладчика в изводите му по отношение на активното милиметрово лъчение, но знаем, че има пасивни милиметрови вълни, които не излъчват радиация, а дават а, видеоизображение, без да се отразяват е, отрицателно върху здравето, тъй като регистрират само пасивните вълни на тялото и могат и да разкриват метали и други материали. Проблемът обаче е, че устройството е доста бавно за сега. Добре, има технологии да се избегне да се ускори процеса. Има и е, обаче остава съмнението с скритите в гънките на тялото предмети. Така че е, попадаме в задънена улица. Аз лично наистина изключвам всички уреди, които работят с активни милиметрови вълни. Те са неприемливи по отношение на човешкото здраве, защото и те предизвикват активни и пасивни рискове. Единственото, което съм склонен да приема, са пасивните милиметрови вълни, но и те ще ни доведат до задънена улица. Никого не можем да спрем, ако е решил да вдигне, е, да взриви самолет защото човек може да се направи, че носи със себе си лекарство, което му е нужно за лични нужди, след което да го смеси с нещо, което може да предизвика взрив. Знаете, най-различни неща се продават на пазар. Дори да е малка дозата на лекарството, тя също може да бъде опасна. Ето, сега не знам какво трябва да направим може би такива продукти трябва да бъдат отнемани от пътниците. Става въпрос за масови продукти, които могат да се намерят навсякъде, летят из целия свят с пътниците. А, човек може да си купи определени лекарства и определени а, материали, когато пристигне а ако се отнасяме сериозно към сигурността, трябва да спрем всичко, което би могло да послужи за изходна суровина за зрив. Госпожа Фостер каза, че задачата на службите за сигурност е да разузнават и да разкриват потенциалните терористи, което е много по-ценно и много по-важно, отколкото да прекарваме всеки отделен човек през скенера. Дори и да въведем скенерите повсеместно и терористите, което е невероятно да не намерят альтернативен метод, остават а, подземните железници, метрата, корабите, гар, гарите. Просто изместваме проблема като се концентрираме върху скенерите. Освен ако не въведем скенери на изходната врата на всяко жилище или на входната врата на всеки трамвай и на всеки вагон на метрото. Довеждаме нещата до абсурд. Смятам, че борбата с тероризма е най-успешна в едно открито общество, така че а, изключвам тази скъпа мярка скенерите. Тя нарушава личното пространство и достоинство на човека би било добре комисията да излезе с изложение, анализ на всички средства, с които си служат терористите и тогава наистина ще можем да видим кое е нужно и кое не. Все пак неприкосновеността на човека трябва да се запази, а скенерите са неефективни, скъпи и засягат достоинството на човека. Сендех. Gracias, señora presidenta. Gracias por su paciencia. Por... Благодаря ви, госпожо председател, за търпението. Аз идвам от гласуване в друга комисия и затова пристигам по-късно. Що се отнася до тези скенери, експертите също казват, е, че тук става дума за повишаване на сигурността в един сектор, където сигурността и безопасността на пътниците е сред най-важните неща. Е, тук става дума също така и правото на свободно движение, което трябва да се гарантира. И по въздушен път. при въздушния транспорт от една страна трябва да гарантираме възможно най-голяма сигурност, от друга страна обаче трябва да гарантираме удобството и комфорта на тези, които пътуват за да можем да избегнем а, а, опипването по време на проверка за сигурност. трябва да а, използваме други технологии, които предлагат по-голяма сигурност. Но трябва да са изпълнени редица условия. Точно за това става дума. Става дума преди всичко за здравето на хората. Чухме от експертите, че те също имат а, съмнения. Тази техника не е 100% сигурна. И а, може да а, засегне здравето на а, хората, които често трябва да се подлагат на проверки за сигурност. А, пилотите, персонала а, и често пътуващите. и се подлагат на облъчвания от тези скенери. От друга страна, това е техника, която която е скъпа и най-малкото, което може да поискаме е да се гарантира 100% сигурността и безопасността за здравето на пътниците, които често пътуват, персонала, наземния персонал и екипажите. Аз минах веднъж в Хамбург през такъв един скенер и това, което ме притесни, че никой не ме попита, предпочитате да минете през скенера или предпочитате ръчната проверка чрез опитване. Така че трябва да противопоставим безопасността на запазването на личното пространство. 100% сигурност, така или иначе, е трудно да се гарантира. Друг важен аспект е ефективността по отношение на разходите. Техниката е изключително скъпа. И парламента трябва да обсъди дали такива скенери трябва да бъдат задължително въведени на всички летища. При това обсъждане задължително трябва да вземем предвид както а, разходите, така и обаче и а, здравето на тези, които минават през а, скенерите. Това всъщност е най-важното. Крис Дейвис, съвсем накратко. Съвсем накратко. А аз всеки ден, всяка седмица преминавам през такъв скенер. Още не съм, както виждате, умрял, така че не говорим за незабавни ефекти върху здравето. Но какви са доказателствата за тези отрицателни ефекти върху човешкото здраве? Господин Пирио. Аз искам да поздравя колегата Ривелини за предложенията, които прави. Той е, постави и редица въпроси, е, дискусията по голяма част от които трябва да се задълбочи. Точно за това говорим в е, момента. Е, ние непрекъснато поставяме по-високи изисквания на е, летищата. Е, искаме от тях да стават по-сигурни, по-безопасни. Искаме проверките да стават по-бързо и по-просто. Миналата седмица е, ни провериха първо в Будапешта, след това в Италия. Но проблема със здравето е, със сигурност съществува. Не мисля, че можем да въведем а, е, използването на техника, която а, е, създава а, проблеми. А, трябва да сме сигурни, че техниката е безопасна. хората, които работят и минават през тази техника, не бива да излагат на риск здравето си. Е, мисля, че е, всички ние сме заинтересовани проверките да стават по-бързо, тъй като всички ние не сме непрекъснато на път. И искам да помоля колегата Ривелини да обърне внимание и на това. Председателката дава думата на госпожа Фостер. Благодаря, госпожо председател. Само още един коментар в отговор на Крис Дейвис. Действително, говори се за тези неща, но искаме да гледаме нещата в перспектива. Повече от 20 години съм работила в а, областта на, а, а, на летенето. Аз самата не бих искала да подценявам този проблем. В същото време аз казвам, че ние подкрепяме едно допълнително, един допълнителен инструмент в борбата с тероризма. Обществото също го приема и подкрепя, но знаем, че разполагаме с технология, която е по-малко вредна от друга, която в момента се използва. Ето това е проблема, който обсъждаме. В същото време ние не казваме, че комисията трябва да диктува каква точно технология трябва да се използва. Действително трудно е за тях. Те трябва да създадат просто рамка за а, хармонизиране на европейско ниво. И на последно място, вие не преминавате всяка седмица през такъв скенер всъщност. Вие се избирате на случайен, бивате избира на случайен принцип а, за преминаване през а, такава проверка. А, и нито един пътник няма да преминава всеки път при всяко пътуване. Но не трябва да забравяме служителите, които преминават по няколко пъти на ден от едната до другата страна на скенера. И не можем да имаме доказателства за ефектите на нещо, което се използва от два месеца. Не можем да говорим в дългосрочна перспектива. Трябва да кажем, че нещата трябва да се извършат по практичен начин, с най-добрата технология, така че да използваме всички инструменти, да вземем разумно решение как да защитим гражданите на Европа. Е, Благодаря. Давам доз на Филип Корнелис от комисията за 3-4 минути за отговор. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията искам да благодаря на господин Ривелини за проектостановището, което е много конкретно, излага правилните проблеми и ще ни помогне изключително много. Благодаря на членовете на комисията за дискусията тази сутрин. Искам да ви информирам, че в момента работим върху оценка на въздействието на а, използването на скенерите със сигурност а, по летищата. Започнахме тази оценка преди няколко месеца и се надяваме да я приключим а, през следващата седмица. Ето защо много полезна е, но е посещението ни тук днес, за да чуем становището на вашата комисия. В оценката разглеждаме обичайните аспекти социално въздействие, економическо въздействие, въздействие върху околната среда. Социалното въздействие е изключително важно в този случай, включително ефектите върху фундаменталните права и здравето при използването на тези скенери. Изключително наблягаме и върху последиците за здравето. Най-общо искам да спомена, че за съжаление няма перфектни машини в момента за целите на авиационната безопасност. Всяка технология има своите минуси, независимо дали става дума по отношение на, сигур... на сигурността, на удобството на пътниците и така нататък но когато сме изправени пред заплаха пред а, гражданската авиация, ние трябва да въведем а, защитни мерки. А това, което е необходимо е да намерим най-доброто възможно а, решение. А, за извършването на, так, на такива проверки на служителите и на пътниците, да имаме най-добрата сигурност, но и в същото време да бъдат защитени по, по най-добрия начин на основните права и а, здравето на хората. Относно а, здравните проблеми, няколко думи. В нашата оценка и ние, както и докладчика, ще разграничим. А, милиметровите вълни и технологията, която ги използват и пасивните вълни. При милиметровите вълни, всъщност и в двата случая можем да се облегнем на вече съществуващи европейски правила. При милиметровите вълни Както и при други приложения, като микровълновите печки, мобилните телефони, основният проблем е интензитета на а, излагането, защото няма кумулативен ефект а, на ионизиращото лъчение. Мога да кажа, че интензитета на лъчението при всяко преминаване не трябва да бъде прекалено висок и тогава това няма да представлява а, заплаха за здравето. Поне така е според думите на нашите експерти. По отношение на ионизиращото лъчение, отново можем да се опрем на съществуващо а, законодателство, а, договора Евротом където говорим за излагане на такова лъчение за медицински цели. Общия принцип на това съществуващо законодателство е тристранен. Най-напред, използване на ионизиращо лъчение за немедицински цели трябва да бъде обосновано и трябва да бъде сигурно, че това ще доведе до нетни ползи за индивидите, за обществото, което ще компенсира а, възможни отрицателни последици. Това означава, че трябва да се взема решение за всеки отделен случай. Необходимо е да се осигурим, да се подсигурим, че индивидуалните дози са възможно най-низки предвид економическите и социални фактори дозите на лъчение трябва да бъдат ограничени, така че никой индивид да не получи лъчение, което надхвърля законово установените ограничения. В действителност, самите държави членки трябва да а, разполагат с орган за защита от а, лъчение, който трябва да разглежда тези случаи, при които трябва да се взема решение за използването на оборудване, което излъчва ионизиращо лъчение. На този етап това е което мога да ви представя като заключение в нашата оценка. В следващите седмици ще имаме повече информация и ще можем да се върнем отново на този проблем. Благодаря. Euh, за една минута, Роспак, само за една минута. Аз а, а, бях в Амстердам с комисията по а, транспорта, за да а, видим а, тези скенери с милиметрови вълни. А, опита, който съществува там е доста отрицателен, най-вече е от страна на хората, които многократно преминават през тези скенери. защото те са изложени на концентрирано лъчение. Те е, ежедневно минават през е, скенерите. След 5 години обаче минаване през тези скенери, многократно, всеки ден, не са установени здравословни проблеми. Много внимателно разгледахме техниката с комисията по транспорта и обсъдихме проблема там. Written answer. Няма време за устен отговор, за това ще, питам, ще помоля за писмен. Колко ще струват всички тези мерки, включително и тази? И защо не говорим за прехвърляне на заплахите към а, други сектори на транспорта? И каква би била заплахата за другите сектори на обществото? Бих искал писмен отговор. Pour réponse, Monsieur le rapporteur, pour un rapport qui visiblement a suscité. Euh, Давам сега думата на е, е, докладчика, защото той събуди е, голям интерес е, в комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Този доклад е, е предизвиква голям интерес. Е, Нашата задача като а, депутати а, е да създаваме разпоредби, които гарантират всички права на гражданите. А тук става дума за множество права. Първо, правото на а, защита на здравето. Тук става дума не само за рентгеновите лъчи и за скенерите, а става дума за правото, за правата на пътниците, които а, трябва да пътуват. А, правата на пътниците трябва да се спазват от а, новата техника. Трябва да се гарантира правото на физическо и психическо здраве, едновременно с правото на свободно движение. Ние като законодател а, а, имаме за задача много внимателно да подходим към тази задача и да приемем балансирани разпоредби. С това отговарям на колегите, които ме попитаха за какво трябва да гласуваме. Аз с цялата скромност, на която съм способен, съм ви дал предложение и има едно нещо, което за мен е много важно. Става дума за рентгеновите лъчи, които аз четам за неподходяща технология, която излага на риск здравето а, обръщам се към комисията и а, е, казвам, че ние трябва да направим всичко възможно, за да можем да гарантираме по еднакъв начин всички права и да използваме най-модерната съществуваща в момента техника която да бъде адаптирана към специфичните цели. Искам да цитирам един философ, който се е изказва в защита на традицията и той казва, че а, а, модерното е като, като меч, ако го хванеш от към острата страна. Но ако го хванеш от към правилната страна, а, модерните неща се превръщат в добро оръжие. И с това искам да завърша. Председателката, благодаря. Срока за внасяне на измененията е 6 декември 2010, 12 часа. Ще продължим дебата. През април ще дебатираме темата на пленарно заседание и ще гласуваме през май. Преминаваме към втората тема на днешния ден дефицита на протеинови култури в Европейския съюз. Това е един проблем, който отдавна съществува и трябва да обсъдим по какъв начин да подходим към него. Нашият докладчик получава думата. Е, ez egy óriási kihívás Európa számára. Тази тема представлява голямо предизвикателство за Европа. Европа трябва да реши дали е в състояние да увеличи производството на протеинови култури или да ги внася от външни пазари. Тази тема а, а, влияе върху околната среда и върху а, здравето. В момента Европа става все по-уязвима. Защото се налага да се внасят все повече протеинови култури. Освен това се е повишило и търсенето и се е повишило и нуждата и на световните пазари, най-вече в е, Китай. От гледна точка на околната среда и човешкото здраве, трябва да е, решим е, кои животински и кои растителни протеини използваме. Що се отнася до животинските протеини, Дагма Рот Берн се занимава с а, този въпрос. Всички ние знаем, че от а, е на насам и от въвеждане на забраната а, за използване на а, животински отпадъци, а, тази тема продължава да бъде. А, е, табу. Въпросът е обаче какво става с непреживните животни. Моят доклад не третира този въпрос, не третира въпроса за това какво трябва да се направи при непреживните животни. Аз мисля, че комисията трябва да преразгледа случая с а, непреживните животни и а, присъствието на животински протеини в а, фуража за тях. В Европейския съюз, съществуват най-различни пречки за отглеждането на протеинови култури. Една част от тях са климатични, друга част са аграрни. Рентабилността е друг един аспект. разликата, ще дам един пример за разликата между отглеждането на житни култури и протеинови култури. Ако в Унгария един фермер трябва да избира между протеинови култури и зърнени култури, неговото решение ще зависи от субсидиите. Ако отглежда протеинови култури, той ще получи 0 субсидии. Ако отглежда зърнени култури, ще получи 600 евро на хектар. А, ако а, фермерът може да получи 600 евро на хектар за отглеждането на протеинови култури, може би ще промени решението си. А, всички знаем, че в общата сълскостопанска политика съществуват тавани и за това е много трудно това да се приложи. трябва да вземем предвид и екологичния аспект – А, трябва да знаем, че соята не е протеинова култура, например, но а, страничните продукти а, съдържат а, голяма концентрация на протеини. Протеиновите култури извличат азота от въздуха, увеличават емисиите на парнови, на парникови газове и намаляват необходимостта от изкуствени торове. Всичко това са важни екологични фактори. Трябва също така обаче да кажем, че няма, те няма да решат проблема с протеиновите култури в Европейския съюз. Ако внасяме тези култури, трябва да знаем, че голяма част от тях са генно модифицирани и трябва да си дадем сметка и за това. Една десета от една десета от необходимото ни зърно се внася от чужбина. При протеиновите култури този дял е много голям. Две трети от вноса е генно модифициран. И за да ви шокирам, ще кажа следното – Смесените форми, които се използват в днешно време, съдържат между 50 и 60% геномодифицирани съставки. Изобщо пред е, нас тези протеинови култури поставят голям е, брой селскостопански и е, екологични въпроси. Затова аз настоявам общата селскостопанска политика да подкрепи отглеждането на протеинови култури. Трябва да се засили контрола върху внасените в Европейския съюз протеинови култури, тъй като те са доста рискови и този проблем все още не е достатъчно добре решен. Мнозина са против геномодифицираните организми. От друга страна, обаче, изобщо не взимаме предвид, че 90% от соята, която внасяме, е геномодифицирана. Това са освен това, 80% от протеиновите култури, с които храним животните, са генномодифици... съдържат модифицирани съставки и трябва да се изправим пред този проблем. И в заключение искам да насоча вниманието ви към следното и да ви помоля за вашата подкрепа. Би имало отглеждането на протеинови култури би имало положително влияние върху околната среда. Ще се е, извлече азота от въздуха, ще се намалят емисиите на парно, парникови газове. Е, все още е, обаче не знаем как е, е, бъдещата обща селско-стопанска политика ще се отрази на околната среда. Например, на биоразнообразието е, и намаляването на парниковите газове. Можем с отлежането протеинови култури да повлияем положително върху това. Това са все въпроси, които са много важни за Комисията по околна среда и съм ги формулирал.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 като докладчик в Сянка, може би ще ми позволите и аз да кажа две думи. Първо, благодаря за този изключително добър и качествен доклад, който е много интересен. От една страна темата е строго техническа, но има досек с много други важни въпроси. Сигурност на е, продоволствието, околна среда и така нататък. Става въпрос всъщност за производството на хранителните продукти за нас. Става въпрос за свръхпроизводството на месо. Оттам правим връзката с наднорменото тегло на хората и затласяването в Европа. Е, в страните в Европа затластяването вече достига до 6% от населението. Така че трябва да се занимаем с този въпрос. А, внасяната соя е предназначена за храна на добитъка, а не за а, консумация от човека свръхпроизводството на месо е изключителен проблем. От 2007 година производството, респективно потреблението на месо се е увеличило с 5%. Тук пък се сблъскваме с проблемите обезлесяване, парникови газове. Половината от е, парниковите газове са, е, се образуват от метан – Euh, euh, Въобще става въпрос за проблеми, които ни занимават в нашето ежедневие. Обезлесяването се отразява на климата, също причинява парникови газове. Повече от 1 милион хектара гори в Аржентина, например, са обезлесени. Това е площ, която надвишава 4 пъти тази на Великобритания. 40% от Амазония е обезлесена поради отглеждането на соя. Така че въпросът за протеиновите растения трябва да се разглежда в глобална рамка. В този смисъл благодаря на докладчика, че ни припомня всичко това, но искам да подчертая две неща. Омега-3 масните киселини. Това е въпрос, който назрява все повече и повече. Учените казват, че месото от животни, хранени с соя, има много ниско съдържание на омега-3 масни киселини, което отново е проблем за човешкото здраве. Днес изобщо много говорим за човешкото здраве. Има и други взаимовръзки, които учените откриват по отношение на ГМО, нитрати, фосфати. И сега Дагма Рот Берен. Благодаря, госпожо председател. Следя дискусията и а, така имам чувство, че вече съм го гледала този филм. Първата така много активна дискусия по този въпрос тук в Европейския парламент беше преди около 13 години. Преди 15 години още а, бяхме посочили опасността от БСЕ в парламент. През 1997 година 9, имахме анкетна комисия, през 1998 и 1999 имаше следваща комисия, чийто член бях аз с колегите, един от колегите още е член на Европейския парламент, се занимавахме с този проблем и така смея да твърдя, че познавам темата. Днес разговаряме за изключително важен проблем, който всъщност отчасти сами сме си създали. Трябва да си го кажем честно. Господин Табажди е подготвил отлично становище за Комисията по селско стопанство със съответните изменения. Това ще бъде едно много добро предложение, но трябва да кажа, че докладът на господин Хойслинг в Селско-стопанската комисия е отличен. Много е трудно да бъде подобрен. Ще се опитаме, разбира се, но просто почти няма недостатъци. Тук господин Табажди много добре представи как се, е развил, как са се развили нещата в протеиновия сектор на храненето на животни. Наш колега от Зелените, човек, който се занимава с селско стопанство, Фридрих Грефец Обарингдорф, който за съжаление вече не е в Европейския парламент, още много рано посочи, че емоциите не винаги водят до провеждане на добра политика. Тук имам предвид темата а, местно брашно и хранене на животните с животински протеини. Това беше така сериозна тема в парламента, предизвикала много оживени дебати. Аз така и не разбрах защо. И е, колегата Грефец Обарингсторф също не разбра сега. Ако чета и тълкувам правилно доклада на Хойслинг, в точка 7 той е на мнение, както и господин Табажди в своята точка 6, че трябва отново да се разгледат различните източници на белтъчини за животинското хранене. Ясно е, че трябва да се опитаме да отглеждаме протеинови култури в Европейския съюз. Това е извън всяко съмнение ще ни направи по-независими от вноса и ще е ни даде възможност да използваме качествена продукция. Никой от нас не иска ГМО. Сега, винаги съм казвала, че ако а, забраните храненето на животни с местно брашно, а, в такъв случай приемате храненето им с ГМО, с соята. Та, Вярно е, че трябва да подкрепим и насърчаваме отглеждането на протеинови култури, но трябва да сме наясно с едно. Никога няма да успеем да отгледаме достатъчно количество такива култури, за да бъдем независими в изхранването на абсолютно всичките си животни. Ако а, говорим за сеидбо обращението, което господин Табажди много добре посочва, да, можем да отглеждаме протеинови култури. Ако обаче сме съгласни, че искаме по-малко вносно а, вносни протеинови култури, трябва да разрешим живо, местното брашно. В духа на точка 6 на господин Табажди и 7 на господин Хойслин, комисията трябва да се заеме с този въпрос. Знаем, че комисията а, трудно ще посмее да го направи и ще играе на сигурно. Обаче, храненето на а, преживни животни, така или иначе си беше забранено с а, местно брашно. До БС се стигна, защото просто животински продукт беше попаднал в растителния, без да е обозначен и фермерът не е забелязал но още когато избухна лудата крава, местното брашно си беше забранено. Това го казвам в скоби. Рибното брашно, обаче, за а, преживните животни също не е, е етично. Аз дълго се борих да, се, да ограничим забраната до телетата, но интересите на страните около Балтийско море, Исландия и Норвегия, които много искат да ни продадат всичкото си рибно брашно, което е контаминирано с диоксини, ние трябва да откажем. Но добре, каква е альтернативата? Сега, не ми е, малко е странно аз да се боря за местното брашно а, още повече, че съм била председател на комисията по БСЕ. Но ако извадим извън скоби преживните, животни остават а, свинете и птиците. Те ядат всичко, те са всеядни. И ако ние си позволим в Европа лукса при клането на животни да обработваме само най-добрата част от отпадъка, и да изгаряме всичко останало, което също е годно за хранене на животни, няма да я докараме до никъде тази част, за която говоря, може да бъде давана като храна на всеядните животни. Да, госпожа Паулсен в своя доклад много ясно казва, че трябва да се внимава, да не се стига до канибализъм. Естествено, че е така. Това може да се осигури, примерно, отпадъци от едни животни да не се дават като храна на същите животни. Това може да стане на практика Защ, защо месото, което не е годно за ядене от човека, да не се преработи на местно брашно и е да се дава на животните? От друга страна, трябва да гарантираме и сигурността на микробиологичната продукция. На времето, заедно с господин а, Грефе фон Барингстов и комицията възложихме разработването на един метод с месеца от налягане, температура и време и гарантира тотална стерилност. Докато някой не ми докаже, че има актуален по-добър метод, този си остава най-добрият за унищожаването на всяко вещество, което би могло да предизвика заболяване. За това смятам, че трябва да подкрепим, разбира се, отглеждането на протеинови култури в Европейския съюз, но от друга страна и да признаем, че тези протеинови култури никога няма да бъдат такова количество, че да сме независими и да осъзнаем, че целият, всички отпадъци от клането на животни по нашата хранителна верига трябва да се използват. Благодаря. Сега давам думата на Ерик Уилямс като е, председател на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на докладчика за отличния му доклад, нещо, което комисията каза и на последното заседание. Искам да обърна внимание само на няколко неща, които докладчикът каза в своето въведение защото той каза нещо много важно. От историческа гледна точка Европейският съюз е първият вносител на соя и соево кюспе. А, внасили сме от Китай Така че ако искаме да преговаряме сега вече с своите търговски партньори, не сме в най-силната позиция, защото сега Китай внася повече от нас. Euh, от 10 години темата като че ли е табу, но тя трябва да се а, преразгледа защото наистина местното брашно е източник на протеин, който не е за пренебрегване. Вие също казвате, че не е рентабилно от економическа гледна точка на място на зърнените култури да се отглеждат протеинови култури. От една година обаче площите, на които се отглеждат протеинови култури, се увеличават. Разбира се, не можем да говорим за някакви съществени количества, обаче имаме член 68 от регламента за общия пазар, който може да се използва във Франция, в Полша се прави това и се увеличават площите, на които се отглеждат протеинови култури. Говорихте и за ГМО. Не искам да се впускам в този проблем, но ако внасяме е, растителни продукти с ГМО, те все пак са такива с разрешени ГМО. Искам да съм го казал. Някой каза тук, че дискусията се води от 20 на години. От 20 на години обсъждаме за протеина. В миналото разработвахме различни системи за насърчаване на производството на протеин. Маслени култури, фуражни култури и така нататък, но се оказа, че всички тези мерки бяха ниско ефективни и много скъпи. Въпреки предприемането на всички тези мерки, търсенето на соя и соево кюспе продължава да расте в крак с нарастването на поголовието на добитъка в Европейския съюз. В последните <laughs> години имаме и увеличаване на продукцията на рапица, и сега можем да покриваме 30 до 35% от собствените си потребности. Но както ви казвам, казах през последните години процентът на са, самозадовляване с протеинови култури много малко нарасна. Можем ли да заменим обаче останалата потребност Можем ли да отменим соята и соевото кюспе? Ще възникне необходимост от 35 милиона тона необходимост от внос на еквивалент на соята и соевото кюспе. Това са милиони тонове соя, която трябва да заменим с нещо, което е безспорно. Реколтата е 2,8 до 3 тона на хектар. Ако би била такава, ще са ни необходими 14 милиона хектара с протеинови култури допълнително. Откъде да вземем тези 14 милиона хектара? А, Що се отнася до ръж, до ечемик, от тях може да се отнемат, така да се каже, е, някой и друг хектар, но основната такава площ, ако ще отглеждаме в Европа протеинови култури, ще трябва да бъде отнета от а, пшеницата. А, как да отнемем от засятата мека пшеница, от площите, на които се засява мека пшеница? Имайте предвид, че Европа е износител на 10 милиона тона мека пшеница годишно, ако трябва да намалим а, площите за отглеждане на такава пшеница, то бихме загубили много. така че е, така че а, е, може да се стигне до необходимост от внос на мека пшеница. Изобщо, ако продължаваме да разсъждаваме в тази насока, нещата стават все по-нереалистични. Помните съобщението на Комисията за общата селско-стопанска политика. Сега най-новото съобщение за след 2013 година още не е публикувано и сега ще ви кажа, че в главата за сигурността на хранителните продукти има и специален пасаж за протеиновите продукти, където се говори за увеличаване на синергетичните ефекти между различните зърнени и протеинови култури. С други думи, комисията възнамерява да проведе анализ. Още веднъж обръщам внимание на а, числата. Ако искаме да заменим вноса на соя, ще ни трябва 14 до 15 милиона хектара. Председателката, благодаря за тези обяснения, които бяха много интересни за дискусията. Оресте, заповядай. Е, благодаря. Моля да ми извините. Мога да се съгласа с е, колегата, който се изказа преди мен и с комисията. Ако искаме да използваме животинско брашно за непреживните е, е, животни, трябва да видим каква е хранителната стойност, е, защото ако се използват само растителни протеини без животински такива в техния микс от е, е фураж, ще имаме проблем. Е, не съм чел разпоредбите от 2001 година, но И ако го заменим с рибно брашно, това ще има отражение върху рибарството. Има обаче и още нещо. Ако става дума за животинските отпадъци и тяхното използване, мненията са различни. В този текст а, ние призоваваме животинските отпадъци да се използват за производството на биогаз. Когато говорим в тази комисия, трябва да си кажем, че съществува една обратна страна на медала, тъй като при производството на биогаз се отделя въглероден диоксид. От една страна насърчаваме производството на биогаз с, е, от животински отпадъци, но ако ако животинските отпадъци а, е, се използват и за производство на животинска храна, ще имаме от една страна производство на енергия, от друга страна високо производство на въглероден диоксид. Бих искал да разбера от комисията какво мислят по този въпрос. Искаме ли да продължим да насърчаваме това и до кога? Става ли дума само за животинските отпадъци? Не, е в днешно време не е така. А, царевицата се е, смесва с животински отпадъци и всичко това се използва за производство на биогаз. Добре ли е това? Какво ще правим с освободения въглероден диоксид? Благодаря, Катрин Суеже. Благодаря, госпожо председател. Проблемът с протеина е много съществен за Европа. Не може да се увеличават отглеждането протеинови култури, тъй като по този начин ще бъде застрашена а, независимостта на продоволствията на Европейския съюз. И в тази връзка имаме един въпрос към а, докладчика. Трябва ли наистина този текст да препраща към спонгиформата, спонгиформната енцефалопатия по говедата. Няма нужда животинските а, протеини да се стигматизират, тъй като а, те са отлични продукти. Това, което трябва да се направи е да се гарантира тяхната сигурност, както се гарантира сигурността на месото трябва да подкрепим а, производството на растителни протеини, но без животински не може. Второ, мога да подкрепя докладчика относно контингентите за внос на соя и протеинови е, култури. Със сигурност ни трябва механизъм за контрол и наблюдение върху происхода на тези култури. Трябва да се подсилят и е, инспекциите по места по, е, а, органите по контрола понякога провеждат такива контроли, но не систематично. Благодаря, казва председателката. Давам думата още веднъж на докладчика. Що се отнася Що се отнася до това, което а, се каза до този момент, стана ясно, че трябва да а, а, обмислим нещата от гледна точка на сигурността на храните, защото ние станахме много зависими от външните пазари. Могат да се съглася с всичко, което казаха колегите. Що се отнася до Дагмар Рот Берент, искам да я помоля да подкрепи моите изменения към този доклад. Аз съм член на комисията по селско стопанство и съм докладчик в Сянка там. Тук съм докладчик в комисията по околната среда. И съм внесъл изменение Бих искал да помоля комисията да възложи проучване за животинските отпадъци и тяхното използване за храна на непреживните животни. Мога да се съглася с това, което каза Катрин Сойе. Не можем да пренебрегнем значението на рибното брашно за непреживни животни. За преживните е ясно, там то не се използва. Но при всеядните и при непреживните животни трябва да премахнем табутата. По темата за биогаза също бях докладчик и мога да се съглася с това, което каза Дагмар. За животинските протеини и за биогаза животински отпадъци трябва да се използват, но наистина е лукс животинските отпадъци да не се използват като източник на протеин а, в а, фуража, в храната за животните. Комисията каза същото. Никога няма да а, станем автономни в производството на протеини. Там имаме ясни граници. 40 милиона хектара е невероятно голяма площ. Сърдечно благодаря за дискусията. Ще обсъдим този въпрос и в Комисията по селско стопанство. Там съпротивата срещу животинските протеини е доста по-голяма в сравнение с съпротивата тук в тази комисия. Затова аз бях доста предпазлив, когато съставях своя текст е, защото а, е, знаех каква е съпротивата в Комисията по селското стопанство. Много се радвам да видя, че тук нашата гледна точка е много реалистична. Благодаря на докладчика, казва председателката. Благодаря за качеството на вашия доклад. Благодаря на всички, които взеха участие в дискусията. 7 декември е, е крайната крайния срок за внасене на измененията през март 2011 ще гласуваме на пленарно заседание. Продължаваме с следващата точка от дневния ред програмите за сближаване. Хосе Мануел Фернандес има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на португалски. Договора на Лисабон говори за насърчаване на економическо, социално и териториално сближаване в Европейския съюз. Това е в член 3. Днес става една година от влизането в сила на Лисабонския договор. Но нека сега премина към темата за политиката на сближаване – Тя също е свързана с економическото, социалното и териториално сближаване и а, сближаването на 170-те района. Много важно е да сме наясно, че всяко забавяне в а, изпълнението е нежелателно имаме ниво от изпълнение в размер на 21%. Изпълнението на програмите за околна среда е важно, но те са свързани с стратегията, но тези свързани с стратегията Европа 2020 са изключително важни, най-вече тези свързани с намаляването на емисиите въглероден двуокис. Също така и тези свързани с енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. Тези проекти, които са свързани с стратегията Европа 2020, са изключително важни. Най-вече емисиите въглероден двуокис. Публикува се целта от 30% намаление в емисиите на въглероден двуокис. И в този контекст изключително важно е да започнем да изпълняваме това възможно най-скоро и да ускорим процеса на изпълнение. Другата цел е насърчаването на така наречените зелени работни места. В тези проекти могат да бъдат създадени работни места и те са един от най-важните аспекти на стратегията Европа 2020. Освен това, съществуващите фондове за предотвратяване на природни бедствия и инвестиране в предотвратяването на аварии в промишлени обекти и замърсени земи. Изключително важно е да се подпомогне и ускори такава инвестиция заради ниската скорост на изпълнение. Необходима е и гъвкавост по отношение на правилата за прилагане и изпълнение на програмата. Призоваваме комисията за това. Освен това, Процентите на съфинансиране също ще трябва да се предоговорят. Възможно е да се намали бюрокрацията. Важно е да се насърчи гъвкавостта в рамките на правилата. Но е изключително важно такава гъвкавост да е на лице, за да можем да подобрим изпълнението на проектите, които защитавам съще... необходимо е да съществува прозрачност. Тя е изключително важна а, по екологичните въпроси. Трябва да знаем къде се оказват парите в крайна сметка, кои са приятите проекти и кои са изпълнените проекти. Това е важно и в положителна, и в отрицателна посока. Необходимо е да знаем кои са проектите, които се приемат, защото тогава ще можем да видим дали някои от тях се сблъскват и противоречат на екологичните ни цели, дали застрашават по някакъв начин тези цели, които сме си поставили най-вече аспекта 20, стратегията 2020. Важно е да знаем също така кои са приятите проекти, които работят зад тези цели, кои са проектите, които застрашават тези цели, както и които принасят положително. Допускам, че всички сме съгласни, че целта ни е насърчаването на зелени работни места и изпълнение на стратегията Европа 2020. Тоест имаме 20 или дори 30% намаление до 2020. Ето защо трябва да знаем какви проекти се приемат. Знаете, че документите са на разположение на нашия вебсайт и по този начин постигаме прозрачност. Всеки може да се запознае с това какво се случва, кои проекти се одобряват и кои се изпълняват. Така насърчаваме прозрачността и контрола, както и се увеличава участието на обществото. Искам да благодаря на господин Николасич, докладчика в Сянка. Вече дискутирахме този въпрос. и работим заедно за постигане на възможно най-добрия доклад по една важна тема и към, за която се отделя една трета от европейското финансиране. Благодаря, господин докладчик. Госпожа Шилтес да благодаря на докладчика за проекто становището. Проекто, а, политиката на сближаване е една от най-успешните ни политики. Това е една от причините защо а, разширението от 2004 беше толкова успешно. Аз а, мога да кажа от името на моите ирландски избиратели, че благодарение на тази политика е постигнато изключително много. Средносрочният преглед на изпълнението на програмата от 2007 до 2013 година възниква някои, възникват някои въпроси, разгледани от групата на социалистите и демократите, най-вече проблемите свързани с околната среда. Благодаря на докладчика, че наплегна на това и на важността държавите членки да продължат да, да работят в за финансиране на политиката на сближаване. Действително започна публичен дебат по програмите по политиката за сближаване в цяла Европа. Що се отнася до неравнопоставеността, която съществува в Европа, можем да кажем, че тя не насърчава устойчивия растеж. Както се споменава в петия доклад, е, политиките ни за сближаване са един материален пример за това какво разграничава а, Европейския съюз от една зона за свободна търговия като нафта. И още веднъж е, искам да благодаря на докладчика за проектостановището и очаквам с нетърпение да работя с колегите през следващите седмици. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Също само мога да поздравя колегите за този доклад. Смятам, че в регионалната си политика, политиката на сближаване, трябва да се концентрираме върху съвпадението с стратегическите цели, които приехме, особено сега с стратегията 2020. Смятам, че е важно да гледаме в бъдеще, в перспектива и всички проекти и програми трябва да бъдат насочени към поставените от стратегията цели. Естествено, че трябва да се подготвим и за следващия финансов период, което пък ще зависи от това с какви средства ще се разполага и а, до каква степен се изпълняват сегашните програми и се освояват сегашните средства. До сега имахме известни проблеми. Моля за тишина, колегите. Те имат такава важ, такъв важен разговор, че нямат време да ни чуят. Регионалната политика не е задача на зелените, явно не ги интересува. Шегувам се. Но нека да се върнем към темата си. Много е важно регионалният подход да бъде насърчаван и доразвиван, защото регионите знаят най-добре как биха желали и биха искали да се развиват. И мисля, че европейската регионална политика може да им а, оказва стимулиращо финансиране. Но да не забравяме, че то трябва да бъде само стимулиращо финансиране, а проектите трябва да бъдат дългосрочни и да могат да се самофинансират в перспектива перспектива. Нека не се отказваме от този принцип. Също така искам да кажа, че особено южните държави членки, особено след горските пожари, се опитват да а, така, компенсират катастрофите с европейски пари. Мисля, че трябва много ясно да разграничим прерогативите и компетентността и да видим кои са точно задачите на държавите членки, защото смятам, че в този случай специално Европа не бива да помага прекалено много. Често пъти е, проблемите могат да се решат много по-добре с сравнително прости законотворчески решения. Например, забрана за строителство в продължение на 10 години на площи, където е имало горски пожари и така нататък. Ето защо, както вече казах, не бива да забравяме за какво е създадена европейската регионална политика и политика на сближаване. Разбира се, стимулиращо финансиране, финансиране на екологични мерки, което е сериозна задача на нашата комисия, но основните бенефициенти на тази политика, държавите членки, трябва да имат и собствена отговорност. Благодаря. Мишел Тремополос. Δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ. Благодаря. Не беше. Нямах за цел да вземам думата. обаче се почувствах провокиран от забележката на колегата за зелените. Той каза, че зелените не се интересували от регионална политика. Много добре знаете всички, че не е така. Още от самото начало на това заседание има заседание и на другата комисия. Не мога да се разделя на две. В регионалната комисия също се обсъждаха нови инициативи, бюджетът и така нататък, все важни въпроси. Затова искам да подчертая, че зелените се интересуват много от политиката на сближаване. Само, че във времена на економическа и финансова криза ни е необходим нов подход. тъй като финансовата криза се разрази с ефекта на доминото, което се отнася особено за Южна Европа. Но кризата не е само финансова, тя е и екологична криза, енергийна криза, економическа криза, тъй че ние трябва да променим сериозно политическия си подход. Нещо, в което либералната политика или политиката на комисията Барозо не са в състояние да направят. Необходимо ни е повече сътрудничество, по-ефективно формиране и разходване на фондовете. Трябва да проосмислим политиката си и именно в този смисъл ни се предлага текст, който така отбелязва първите наченки в това отношение. Защото наистина ни е необходима нова насока и аз ще внеса съответните предложения за изменение. Просто трябва а, политиката на сближаване да получи нова насока, нова перспектива. Има предложения на държавите членки, на други засегнати страни. Някои дори говорят за ренационализация но трябва много сериозно да се обсъди този въпрос, да се обсъдят регионалните и националните особености, които непременно трябва да се отчитат. Поставили сме си за цел 30% намаляване на емисиите на въглероден двуокис. А, поставили сме си и други цели в областта на борбата с измененията на климата. Всичко това трябва да се отрази в а, политиката на сближаване. Биоразнообразието също е важна тема. Освен това, трябва да имаме и други еталони и а, референтни мерки, наред с а, брутния вътрешен продукт. Изобщо редица нови теми навлизат в а, обществената дискусия. Както вече казах, за нас човекът трябва да бъде в центъра на политиката, но и опазването на нашата планета не бива да се забравя. Мисля, че имаме достатъчно възможности. Господин Миколашик. Благодаря, госпожо председател. Тъкмо на време ми давате думата точно на мен защото колегата, който заседава и в нашата комисия, и в комисията по регионалните въпроси, е мой колега от същата тази комисия. Тоест и аз като него заседавам в двете комисии. Искам да благодаря на докладчика и на моя приятел Жозе Мануел Фернандеш, който много квалифицирано изрази становището на Комисията по околна среда. Искам да благодаря и на моите други колеги, които са докладчици в сянка по доклада. Много се радвам, че съм в двойна функция тук като член на комисията и който замества член на вашата комисия, а също и като член на комисията по регионите. Ето защо ще се опитам да включа в текста на моя доклад посланията, които се изказаха днес тук. И ще се постарая да изразя становището на Комисията по околна среда в окончателната версия на доклада. Изключително се радвам, че този доклад, този преглед на използването на Кохезионния фонд и политиката по сближаване предизвика такова внимание. Много се радвам, че тази дискусия продължава, навлизаме в все по-големи подробности и се стремим към един дългосрочен поглед към политиката. Искам да ви информирам, че работата по доклада продължава, напредва гладко и бързо. Вече се срещнах с докладчиците в Сянка. За съжаление, един от тях не успя да а, дойде на заседанието, но той ще ми предаде а, своите бележки. И така аз ще мога, както казах вече, да ги включа в моята оценка на проекто доклада. Преди да напиша окончателния вариант, на доклада, което ще бъде през януари. Ето защо може да кажем, че напредваме бързо. Всичко, което ми беше предадено вече и всичко, което чух днес тук, е изключително ценен принос към обогатяване на текста. Надявам се, че споменатото от Жозе Мануел Фернандеш в началото е и мой приоритет и се радвам, че този приоритет ще присъства още по-силно в текста и аз ще го предам по един недвусмислен начин. Ето защо, уважаеми колеги, госпожо председател, благодаря, че ме изслушахте и освен това очаквам сътрудничеството си с вас, както и всички изменения, които ще бъдат обсъдени в тази комисия ще ги взема предвид и ще ги представя и в комисията по регионите. Е, Благодаря. И сега представителя на комисията, моля кратко. Благодаря, госпожо председател. От е, гледна точка на комисията, аз също приветствам работата на докладчика, както и днешната дискусия. Целта на Въвеждането на този нов процес на докладване е да имаме една стратегическа и навременна дискусия по процеса на прилагане на политиката на сближаване. Ето защо ние приветстваме гледната точка на комисията относно екологичните цели на а, политиката по сближаване. Когато, анализираме, а, когато анализирахме резултатите от преговорите, изчислихме повече от 30% от средствата по а, политиката за сближаване са за преки или непреки екологични приоритети. Преките, разбира се, са тези, които възникват в областта на водите за пиене, отпадните води, качеството на въздуха и други, а непреките са свързани с екоиновациите, възобновяемите енергийни източници, устойчивият транспорт и най-вече чистият градски транспорт и други. Според мен е ясно на членовете на парламента, че на тези програми се управляват съвместно. Прилага се принципа за субсидиарност. Стратегическият доклад беше изготвен така, че да насърчи държавите членки да докладват по своята важна роля в изпълнението на програмите на регионално, национално и местно ниво. Ето защо аз Искам да ви информирам, че националните доклади са налични на нашия вебсайт на езика на държавите членки. Те дават а, още по-задълбочена информация, предоставена от националните органи и имат съществена роля за прозрачността. Както виждате от стратегичния доклад, комисията е загрижена за определени категории инвестиции, Напредъка е по-бавен, отколкото ни се иска. Докладчика също отбелязва това в доклада си. Комисията работи с ръководните органи за изграждане на капацитет с помощта на различни а, дейности и изготвянето на големи екологични проекти. В същото време различни служби работят с цел изготвяне и подобряване на капацитета, създават се различни семинари. През с помощта на други генерални дирекции, например техническа помощ към различните органи за подобряване на енергийната ефективност. Докладчика се спомена за препрограмиране, промени в съвместното финансиране. Ние ще разгледаме внимателно идеята за това тази информация да е достъпна, да бъде графично представена с а, графики и карти, а, за да може да има изображение, графично изображение на средствата и следващия път, когато се върнем във вашата комисия следващите месеци, вероятно ще можем да направим доклад и за това доколко е достъпна информацията за гражданите. Благодаря. Благодаря ви. 9 декември, 12 часа е крайния срок за внасяне на измененията. А на 26 януари ще се проведе гласуването. Но прибързах, нека дам думата на, пред, на докладващия. Аз ще бъда точно толкова бърз, колкото и вас, госпожо председател. Е Благодаря на господин Николасич за неговата гъвкавост. Всички коментари, които чух, действително допринасят за моя доклад. Ще ги разгледаме внимателно и искам да разясня тук, че говорим за текущата многогодишна финансова програма, не за новата. В комисията СУРЕ се изготвя бъдещата финансова рамка. Ще има становище на Комисията по околна среда, което ще се представи там. искам да кажа, че ние няма да променяме правилата на играта. правилото за БВП като основа за финансиране или какво каквито и да е други правила, ще работим по съществуващите критерии и ще говорим за текущата многогодишна финансова рамка. Текста е недвусмислен, когато се говори за необходимостта за постигане на стратегията 2020. Това е нашата амбиция относно целите и най-вече тези свързани с устойчивото развитие. Друга важна мисия е да ускорим нещата, да ускорим използването на наличните средства като спазваме съществуващите правила, които биха могли да станат по-гъвкави в съответствие с казаното от представителя на комисията. Не искам която и да е държава членка да губи дори един евроцент в изпълнението на тези планове. Още веднъж ще благодаря на колегите за техния принос и на вас за полезната дискусия днес. Merci à vous, monsieur le rapporteur. Благодаря на докладчика. Значи отново измененията 9 декември 2010, 24, 26 януари гласуване в Комисията по регионално развитие. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред относно катастрофата с червената кал в Унгария. И тъй като след това ще имаме дълга за дискусия за прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда. Ще ви помоля да се ограничим до 15 минути с разглеждането на а, този въпрос. Представителя на комисията има думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Ще започна като повторя казаното от комисията. искам да, израж, да изразя нашите съжаления за загубените животи и искам да подчертая важността на усилията от унгарска страна, както и готовността на комисията да подпомогне Унгария и нейните власти чрез един център за мониторинг и информация. Комисията улесни прехвърлянето на помощ и изпълнението на механизма за защита. За цяла седмица пет експерта бяха изпратени на място. Що се отнася до приложимото законодателство за околната среда, което е приложимо към тази инсталация – а, тук говорим за комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването, директ... също така директивата за отпадъците, списъка на отпадъците. След аварията, комисията на 22 октомври изпрати писмо след като беше приключена фазата на реакция на кризата. Ние изпратихме писмо на унгарските власти, за да получим информация как различното различните актове на европейското законодателство се прилага към този конкретен случай. Отговорът беше изключително подробен, с техническа информация. Беше получен на 24 ноември. Както казах, тази информация е голямо количество с технически характер. Комисията все още я оценява. И като кратко въведение ще приключа изказването си тук и с готовност ще отговоря на въпросите на уважаемите членове на комисията. Искам да приключа, като подчертая необходимостта от пълно и правилно прилагане на съответните законови актове, така че да се осигури висока защита срещу подобни аварии и бедствия и да се уверим, че такива няма да има за в бъдеще в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Табажди има думата. Благодаря, госпожо председател. Първото, което искам да кажа във връзка с опасността от червената кал, искам да напомня на комисията, че все пак има конвенция от Базел, в която е засписано, че в момента, в който се надвиши 11,4 пх, веществото става опасно. С други думи, Европейският съюз трябва да хармонизира а, съдебната си практика с Базълската конвенция. На второ място, при екологични щети отговорността трябва да може да се установи по възможно най-бързия начин. В случая това беше завод, който причини щети в размер на 42 милиона евро. 3,7 милиона е стоиността на предприятието, а то причинява 42 милиона щети. На следващо място добре би било комисията да проучи положението с хвостохранилищата за червена кал, не само в Централна, но и в Източна Европа и на Балканите. Знам, че в Западните Балкани има подобно предприятие, което всъщност представлява опасност за цяла Европа. На четвърто място рециклирането на отпадъчната червена кал представлява комплексна технология. Преди 4 седмици зададох писмен въпрос и с нетърпение очаквам отговора. Председателката, следващата, следващия оратор. Благодаря на представителката на комисията за отговора на госпожа Сато Хаси, която за съжаление днес не е тук, ме помоли да припомня, че е внесла цял списък от въпроси, на който не получихме конкретни отговори. Беше казано, че вероятно са нарушени четири нормативни акта. Ние през октомври изпратихме питането на 24 ноември, получихме отговор от унгарските компетентни органи, така че бих призовал комисията колкото може по-бързо да ни предостави своята оценка на отговора на унгарските органи, за да знаем дали ние в парламента трябва да предприемем други стъпки. Госпожа Хаси пита също така дали комисията е готова да изпрати работна група на място в Унгария и ако не желая да го направи. Защо? Следващия въпрос на госпожа Хаси е за състоянието на нещата в други държави. Знаем, че има подобни съоръжения и в други страни по-точно в девет страни. И госпожа Хаси пита дали има проучване на тези а, хвостохранилища и дали не може да се публикува списък на тези хвостохранилища, за да имаме предварителна информация за опасностите, за да може най-малкото да се провежда превентивен контрол. И още един основателен въпрос на госпожа Хаси проверките е, във връзка с е, критериите за околната среда. От 2008 година обсъждаме това. Има една резолюция в точка четвърта на резолюцията от 2004 година ние от парламента призовахме комисията да изготви проекто директива за начина на провеждане на екологични проверки, като помолихме това да стане до края на 2009 година. Сега вече е края на 2010 година. Ще има ли такъв законопроект от комисията? Ако ще има, какво съдържа той? Хоризонтална директива ли ще бъде въобще какъв ще е методът? Имаше и е, конкретни въпроси за специфичното законодателство, на които не получихме отговор. Е, освен това въпроса за правната отговорност във връзка с щетите в областта на околната среда. Можем ли да очакваме предложение на комисията във връзка с финансовите гаранции? по отношение на изменените е, нормативни актове за екологичната отговорност. Друг въпрос за вредните вещества. Бяхме казали, че трябва да се изготви списък възоснова на определени критерии. Като разглеждаме директивата за опасните вещества, констатираме обаче, че едно вещество се смята за е, вредно, ако има 1% корозивни ве, корозивни съставки, докато в червената кал процентът е много по-висок. Можете ли наистина да ни уверите, че червената кал в Унгария може да се категоризира като опасно вещество съгласно европейското законодателство? Председателката, благодаря. Аз искам да се присъединя към колегата в неговото искане към, за конкретни и прецизни отговори. Много добре знам, че въпросът е наболял, актуален, затова искам да попитам дали още днес можете да посочите дата, на която да ни предоставите отговорите. Шитам контекста е, nelaimių, Госпожо председател, в контекста на тези катастрофи, причинени от небрежна човешка дейност, искам да повдигна следния въпрос. Какъв е механизма и как може да се приложи механизма за защита. Можем да се позовем на механизма на солидарност при а, природни бедствия. Но тук имаме катастрофа от голям мащаб с същети, причинени не само на човешки същества, но и на околната среда. Знаем, че обикновено действа принципа замърсителя плаща. Може би моите колеги от Унгария ще отрекат, но в момента компанията е банкротирала и не може да заплати компенсации. Това означава, че цялата тежест пада върху правителството. Мислите ли, че може да се предостави помощ в вид на заем или в друг вид. И ако е така, дали това няма да изпрати грешния сигнал към предприятията, които биха помислили, че някой друг ще разреши проблемите, ако те възникнат. Това е много важно в контекста на различните проекти, като тръбопроводи, например, които предизвикват определени съмнения. Благодаря, мадам ла президент. Uh, I would like to, to ask the commission, uh... Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам комисията дали тя също смята, че опита от бедствието в Унгария показва колко необходима ни е директива за почвите. На тя да премине най-накрая в съвета Според мен спешно е необходим ясен регламент за това как да се избягва замърсяването на почвите, как да се пречистват почвите. Доколкото разбирам, няма друга рамка, която може да постигне това. Ето защо спешно ни е необходима директивата за почвите. И доколкото разбирам, ако я имаше и ако тя беше в сила, ситуацията в Унгария сега щеше да е различна. Щеше да е различна и по отношение на това как ние щяхме да помогнем на Унгария да се справи, а също щеше да е различна и по отношение на превенцията. Благодаря. Е, е, е, Благодаря, Критон. Ще помоля представителката на комисията да отговори кратко на въпросите. Мадам Чер. Благодаря, госпожо председател. Най-напред относно характера на червената кал като опасно, опасна субстанция. Благодаря на уважаемите членове, че повдигнаха този въпрос. Защо не е била описана като опасен отпадък? Най-напред Директивата за управление на отпадъците, на опасните отпадъци, действително е приложима. Но Унгария не смята, че тази директива е приложима. Това е първият проблем, който ние ще проследим. Вече на една среща в Унгария ние повдигнахме този проблем пред техните власти. Относно проблема за класифицирането на червената кал. Един предварителен въпрос. Държавите членки не са задължени да класифицират червената кал като неопасен отпадъчен продукт. Съществуват две възможности за подобна класификация. Самите държави членки, възоснова на състава на отпадъчния продукт, може да реши дали да го класифицира като опасен или не. Ако в червената кал има опасни вещества над определен прак, то тя се класифицира като опасна. Списъка с отпадъците казва, че корозивните вещества а, трябва да се вземат предвид в този случай. Според техническата информация, която получихме от унгарските власти, Предварителният анализ показва, че отпадъчните вещества в червената кал са опасни, но трябва да кажа, че а, информацията е изключително голямо количество а, от а, силно технически характер. Затова не смятайте тази оценка за окончателна. Ние ще ви съобщим окончателната, а това е предварителната. Тоест, тя, тази червена кал би трябвало да, да е била класифицирана като опасна, а не е била. Инсталацията работи с разрешение по директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, но точно този отпадъчен продукт не се е считал за опасен. Според етапа на нашия анализ в момента, становището на комисията не се е променило, а именно имаме съществен обхват правни инструменти, които са приложими. Работната група няма да промени това и едва ли тя ще а, добави стойност към оценката на ситуацията. Също така искам да отговоря на въпроса за подобни хвостохранилища в Европа. Има 6 европейски страни. които а, произ... са произвели през 2001 2,2 милиона биоксид. Една от тези девет рафинерии е тази в Унгария, където се случи аварията. Останалите 8 рафинерии са във Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Румъния и Испания. Има обществено достъпни документи за управлението на отпадъците от минодобивните индустрии. Вие можете винаги да ги а, намерите и да видите какви цифри съответстват на а, всяко едно от тези хвостохранилища. Също така питахте за инспекциите. Ако Погледнете директивата за промишлените емисии, за които беше взето решение миналото лято и която наскоро беше приета. Ще видите, че са засилени изискванията за инспекции, така че да се уверим, че съответният субект спазва своите задължения по закон. Ето защо ние разчитаме на органите за провеждането на инспекции по такива инсталации, така че да не се случват за бъдеще такива аварии. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря за вниманието. Разбира се, ще ви запознаем с окончателната оценка на ситуацията, за която вече ви запознах с нашите предварителни заключения. Благодаря. Merci, madame, pour ces précisions. Благодаря за оточнението. Действително темата е много важна и трябва да е, успеем да разберем как се прилага законодателството. Е, след това да видим какво се прави в действителност в критична ситуация, като тази в е, Унгария. Преминаваме към прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. Ще дам първо думата на Пия Бучела, която ще представи в най-общи линии как се прилага това законодателство, след което ще ще разгледаме няколко въпроса. Точка 4 и 12 където става дума за а, кризите и другите последствия. Госпожа Бочева ще отговори на тези въпроси и след това ще продължим. Вчера разгледахме вече една част от въпросите, включени в тази точка от дневния ред. Благодаря че имам възможността в наобщи линия да ви представя прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда. как са се развили нещата през последния период от време, какви нарушения са били констатирани. Комисията в момента започва да прилага една политика на по-голяма прозрачност, що се отнася до нарушенията. Решенията, които се взимат от комисията, се предоставят и на пресата. Същото се отнася и до становищата. От Лятото лятото насам сме имали над 30 публикации в пресата. Тоест, това е доказателство за това колко важно, колко важен за нас е този сектор. Мисля, че за вас ще бъде полезно да ви запозная с една част от тези много важни решения по сектори. Що се отнася до отпадъците, бяха взети редица решения. Например, през октомври комисията а, отнесе случай на Италия пред Европейския съд за правата, а, а, съда на европейските общности – тъй като Италия не успя да санира множество съоръжения за третиране на отпадъците в близост до Милано. Комисията призова съда да присъди високи наказания. Става дума за една обща сума над, за, над 50 милиона евро Член 260 формални съобщения. Това също беше отнесено към съда във връзка с е, няколко стотин е, незаконни е, депа за отпадъци. Е, става дума за е, депа, които са на 6 и на 5 години в случая на Италия. Друго важно е, решение. Имахме 260 нарушения от страна на Малта. През октомври комисията отправи първо предупреждение към Малта във връзка с лова, тъй като Малта разрешава лова на над 20 000 птици което не отговаря на критериите за съразмерност, определени от Европейския съд за правата на човека. Освен това, имаме сме завели дела срещу седем страни членки във връзка с а, а, плановете за експлоатация по член 260 отправихме първо предупреждение към Люксембург заради недостатъчното прилагане, прилагане на една присъда във връзка с обработката на водите. Бяха повдигнати обвинения срещу голям брой страни членки за редица нарушения по същия въпрос, по които също работим. Изготвихме писмо до Испания и Португалия, тъй като те не изпълниха а, решението и не разполагат с а, достатъчно добри аварийни планове а, за свое съоръжение. Така че е, е, е ясно, че в този сектор има нужда от още планове за аварийни ситуации. Е, освен това имахме случай с Австрия, която беше осъдена заради недостатъци в определенето на защитените зони в рамката на директивата за защита на птиците. Случаи срещу Швеция и Словения, които не изпълниха своите задължения и не а, издадоха съответните а, разрешения за индустриални съоръжения, а, разрешения или документи за екологосъобразност. Комисията, като пазителка на договорите, имаше още редица случаи, но комисията не може да бъде единствената инстанция, кое, която да отговор, отговаря за биологичното разнообразие. Stress... В съобщението през 2008 година <clears throat> ние наблегнахме на това колко важно е да определим за цели проблеми, които ще добавят стойност на европейско равнище. <clears throat> Още повече на национално, регионално и местно ниво органите в 27-те държави членки отговарят за изпълнението на европейското законодателство в областта на околната среда. В случай, че националните компетентни органи не изпълнят надлежно тази своя задача, националните съди, които също са и съди по а, европейско право, също изпълняват своята роля. Има случаи при лошо прилагане на европейското право в областта на а, околната среда. А, такива случаи могат да бъдат разгледани по-добре на национално, отколкото на европейско ниво. Ето защо ние разчитаме на националните съдии за прилагането на европейското законодателство. Националните съдии имат а, а, изследователски правомощия, те могат а, да предприемат а, мерки и освен това могат е, да отправят предварителни въпроси към е, Съда на Европейската общност в Люксембург. Освен това, те са квалифицирани правни професионалисти с независим статут, който се гарантира от конституциите в е, държавите членки. Комисията се въздържа да разследва нарушавания, когато има паралелни неразрешени правни производства на национално ниво. Наскоро, през септември, беше изготвен, изготвен 27-я и прият 27-я доклад за изпълнението на европейското законодателство в областта на околната среда от Европейската комисия. В него се посочва, че ние няма да започваме паралелно съдебно производство, когато се предвижва а, създаването на национални механизми. Тези механизми се изискват от някои от съществуващите директиви, като например директивата за достъп до информация, свързана с околната среда, директивата за отговорност и задължения и други. Ние разчитаме изключително на националните съдилища за прилагането на европейското законодателство в околната среда и на това в резултат на това се разви и нова форма на сътрудничество между комисията и националните съдии. Ние подкрепяме Европейския форум на съдиите за околната среда, така че да се насърчи прилагането на законодателството в областта на околната среда. Този форум е създаден през 2004 година. Освен това, сътрудничеството на съдиите се подпомага и от асоциации, като например Асоциацията на европейските административни съдии. Наскоро започнахме нова програма за сътрудничество с националните съдии. Тази програма включва разработване на различни обучителни моди, модули, както и а, семинари за повишаване на информираността относно ключови елементи на европейското законодателство в областта на околната среда и най-вече във връзка с отпадъците. По този начин а, ние ги обучаваме и създаваме форум за обмен на познания на най-добри налични практики между националните съдии. Организирахме и конференции за прилагане на европейското законодателство с испански и португалски съдии и прокурори. Тази конференция беше посетена от повече от 150 е, испански и португалски съдии и прокурори проведе се в Севилия преди няколко дни. Още няколко подобни конференции ще се проведат в Италия следващата година, където ще съберем италиански и румънски съдии и прокурори. Освен това, ние следим прилагането от страна на държавите членки на разпоредбите на Конвенцията за достъп до правосъдие по въпроси свързани с околната среда. Предложението на комисията остава блокирано на ниво съвет, както знаете, но има няколко законови акта на европейско ниво, които съдържат разпоредби за достъпа до правосъдие. Споменах директивата за промишлените инсталации и а, директивата за задължение и отговорност в областта на околната среда. Ако тези разпоредби бъдат а, правилно прилагани, а, то един от основните ни приоритети ще бъде изпълнен. Надяваме се, че всички тези инициативи ще допринесат за ефективната роля на националните съдии по а, прилагане на европейското законодателство съществува система и механизъм за преглед на съдебната система на национално ниво, което е условие за прилагане и подобряване, за прилагане на нашето законодателство в областта на околната среда и подобряване на околната среда. Благодаря. Благодаря за подробното представене. Сега ще се посветим на въпроси е, номер 4 и 12 относно е, кризата с е, е, из, е, изхвърлянето на отпадъците. Може да вземете отношение кратко към него, след което колегите ще зададат своите въпроси по точка 4 и 12. На 4 март тази година Европейския съд установи, че Италия е, е нарушила европейското законодателство, като в кампания не е създала инсталация, която а, да, се, да е посветена на изхвърляне на опасни отпадъци, така че да се предотврати застрашаването на човешкото здраве и околната среда. Прочетох цитата от съдебното решение. Въпреки това, Италия не е предприела необходимите стъпки за изпълнение на решението. На 23 октомври Европейската комисия заяви, че ситуацията се доближава до кризата от 2007 година, която доведе до откриване на процедура за нарушение – по която съдът се произнесе преди месец. Опасни отпадъци се смесват с органични домашни отпадъци и се изхвърлят, като се нарушава директивата за сметищата. По този общ въпрос искаме да кажем, че в момента наблюдаваме отблизо процеса, който беше започнат от италианските органи за изпълнение на решението. След решението бяха проведени няколко срещи с регионалните власти. Вече бяхме изпратили две писма до Италия за дискутиране на последващите действия след решението. И съвсем наскоро, на 21-22 ноември, посетихме кампания. По време на това посещение срещнахме с регионалните власти, с съветниците по екологичните въпроси в регионалния парламент – посетихме само едно съоръжение за изгаряне. както и още един обект за съхраняване, където се съхраняват 8 милиона тона отпадъци. в балирано състояние. Нашата мисия установи, че мерките, които са необходими за изпълнение на решението, все още не са приложени. Какви са тези мерки, които ние считаме за изключително необходими за изпълнение на решението? Най-напред региона на кампания – спешно трябва да приеме нов план за управление на отпадъците. За да се избегне повторна криза, каквато видяхме през 2007 година, с такъв а, огромен мащаб, която се повтори през 2008 Знаем, че в Неапол все още има отпадъци и днес. За да разрешим този проблем, ние се нуждаем от една структурирана система за управление, събиране, сортиране и депониране на отпадъци. Точно това трябва да бъде предмет на новия план, който трябва да отговаря напълно на съответните изисквания на европейското законодателство в областта на околната среда. И разбира се, в него трябва да се отдава приоритет на а, иерархичната подредба на отпадъците. Знаем, че на 12 декември ще влезе в сила новата директива за отпадъците. Ето защо трябва да се отдаде приоритет на намаляването на отпадъците и рециклирането им. Освен това, новия план за управление на отпадъците трябва да осигури изпълнение на отделен обект за събиране на отпадъците, най-вече в града и провинцията на Неапол, която представлява повече от 50% от а, населението на региона. Освен това, необходимо е да има капацитет за депониране и да се приемат мерки за безопасно депониране в разумно време за 8 8 милиона тона балирани отпадъци в различни обекти в кампания. Наблегнахме на тези елементи по време на нашето посещение в кампания. Миналата седмица и регионалните власти поеха ангажимент пред нас че ще представят на комисията проект на новия план за управление на отпадъците до края на тази година и ще приемат на регионално ниво плана до април следващата година. Наблегнахме на това, че този план трябва да бъде резултат на един мащабен прозрачен процес В отсъствието на подобен план, кризата с отпадъците ще се появява отново и отново и ще съществува опасност за човешкото здраве, както и за околната среда. за която, на която съда може да се позове в своето решение. Ако няма такъв план, комисията ще се окаже в ситуация, в която може единствено да се обърне към съда и най-вероятно резултатът ще бъде налагане на санкция. Ето защо ние ще оценим проекта за, на плана за управление на отпадъците, който ще получим до края на годината и ще наблюдаваме и контролираме пълното му изпълнение. Решението за това дали и кога да се отвори член 200, дали да започне процедура по член 260, ще зависи от съдържанието, времевия график и изпълнението спрямо времевия график на плана за управление на отпадъците. Относно въпроса за смесването на опасни вещества с, с отпадъци от бита, няма доказателство за това. Контрола на този аспект е а, от компетенцията на всяка държава членка. Illegal due to its location. Относно самото сметище и фактът, че то се намира в национален парк, това не нарушава директивата за сметищата, защото в нея няма такава разпоредба. Сметище. Що се отнася до обвинението, че отпадъците не се управляват съгласно директивата. Ние събираме информация в рамките. Дурата по нарушение е открита срещу Италия. Знаем, че в кампания има няколко проблема, свързани с управлението на отпадъците. Обедени сме, че всички тези проблеми са последици от липсата на подходящ план за управление на отпадъците, който да се изпълнява през последните години. Ето защо се концентрирахме в нашата процедура още от самото начало върху управлението на отпадъците от бита. Ето защо в своето решение съда настоява, Италия да приеме и изпълни възможно най-скоро план за управление на отпадъците. Мисля, че ви дадох едно обобщение на ситуацията в кампания по настоящем. Ще се радвам да отговоря на въпрос. Благодаря преди да продължим. Искам да ви обърна внимание че тук присъстват представители на една италианска телевизия, TV24, това е частна телевизия. А, искам да разбера да някой от вас има възражение да а, снимат нашето заседание. Не, няма. Поздравявам госпожа Мацони, председателката на комисията по петициите и давам думи, думата на госпожа Еванс, след което госпожа Юдит Меркес. Ah euh, Добре, Юдит. Благодаря госпожо председател. Искам да благодаря и на ораторката за разясненията. През април-май тази година имаше делегация на Комисията по петиции в кампания, за да отговорим на петиции на много жалбоподатели от региона за вероятни рискове за здравето на населението в кампания посетихме както сметището, така и съоръжението за изгаряне на отпадъците. Видяхме балираните отпадъци, както и незаконните депа. Ние забелязахме и чухме, че в миналото е, е имало много планове, вероятно добри, но Целият проблем е в изпълнението. Вие самата споменахте, че а, ключа е в изпълнението. Вие наблюдавате ситуацията, споменахте процедура по член 260 и дали да се открие такава процедура зависи от съдържанието на плана. Тоест от неговото качество от времевия график а, на плана и изпълнението. Какъв времеви график а, имате предвид? говорим за времевия график, крайния срок определен в решението на съда или за крайния срок определен в плана на кампания или крайен срок наложен от вас. Какво имате предвид? необходим е контрол на много неща, например на а, опасни отпадъци, на отпадъци от бита. Този контрол се изпълнява на национално ниво. Необходими са данни, за да се види дали правилно се прилага директивата. Как са свързани тези две неща? Как ще наблюдавате дали директивата се прилага правилно? като в същото време контрола е в ръцете на органите на национално ниво. Мисля, че това е причина за тревога. Вие споменахте Терцинио и факта, че а, има депо в национален парк и това не нарушава директивата за сметищата. Мисля, че това е един пропуск и тази директива трябва да бъде изменена възможно най-скоро. И аз смятам да взема мерки, за да отговорите на това. нашият комисар Поточник също е посетил региона, за да види с очите си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 Госпожа Мацални от Комисията по петициите има думата. Заповядайте. Президенте, грация. Грация Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате думата, въпреки че аз изобщо не съм член на тази е, комисия. Тук става дума обаче е, за един въпрос, който засяга не само е, е, регион, от който идвам, но както каза и госпожа Меркис, аз като председателка на комисията по петицията вече съм се занимавала с този въпрос. Първо искам да кажа, че съм много благодарна на комисията за вниманието, което ни отдели и за усилията, които полага за кампания. Това положението в кампания всъщност тревожи цяла Италия. Това е, е един много стар проблем. и представлява голям проблем за регион, който е в тежко положение. Госпожа Бочела разказа за а, тяхното пътуване преди една седмица, когато посетиха кампания а, и а, се увериха, че в Неапол а, отпадъците все още се трупат по улиците, без да има никакъв план за а, управлението им. Много е добре всъщност, че е, Европа внимателно следи нашия регион тъй като е, всички е, органи, които се занимават с е, третирането на отпадъци в Италия, по този начин биват принудени да действат бързо. Искам да добавя още нещо. Имахме две изслушвания където заедно с колегите изслушахме новия отговарящ за околната среда на региона кампания и с новоизбрания президент на региона кампания а, ресорния комисар и ръководителя на генерална дирекция Реги. Те направиха твърди обещания. Госпожа Бочела обърна внимание на толкова важния график. В е, времето до края на годината е срока за изготвяне на план за управление на отпадъците, който трябва да бъде прият през първото три месече на следващата година. Новото правителство на региона обеща да изготви тези планове и да се придържа към това, което е записано в тях. Това, което Генерална дирекция околна среда счита за важно е, е, е събирането, разделянето на отпадците и рециклирането им. Всичко това беше обещано от е, е, компетентните органи на кампания и се надявам това да бъде е, спазено. За мен са важни обаче не само сроковете, важно е и самото съдържание на плана за управление на отпадъците, както ни обещаха а, в а, комисията по петициите. Госпожа Меркис беше ръководител на делегацията на Комисията по петицията в е, е, кампания. Искам да прецизирам още нещо по отношение на сроковете. Тук става дума за задължителните срокове между 12 и 24 месеца имаме срок за изпълнение на решението. Т.е. в нашия случай за приемане на план за управление на отпадъците, както постанови Съда на Европейския съюз. Срещу кампания беше повдигнато обвинение тъй като а, а, не разполага с план за третиране на отпадъците. Много е важно за мен да уточним това. Исках да задам и един въпрос. Но госпожа Меркис вече каза е, как, относно процедурата по член 260. Медиите в Италия много говориха за този случай за това, че срещу нашия регион отново е, е започната процедура за нарушение. Процедурата по член 260 е, ще бъде задействана, ако плана, който обещаха да бъде изготвен, не бъде и, из, действително изготвен и прият през първото три месече на следващата а, година. Надявам се всичко това да се случи, както беше обещано. Иначе съм на мнението на колегата Меркис. Що се отнася до нейното отчудване, относно депото за отпадъци в национален парк. Всички през миналите месеци се надпреварваха да казват, че това противоречи на директивата за отпадъците, а сега госпожа Бочала казва, че това изобщо не е в противоречие с директивата което е успокоително и означава, че Италия е, е спазила директивата за отпадъците. Бих е, искала да приканя комисията да се отнася към подобни ситуации с повишено внимание. Имаме законодателство в областта на околната е, среда, което предвижда и е, защита на природата в националния парк Везуви. И ми се струва странно, че директивата не забранява съществуването на депа в национални паркове. С това ще приключа, но а, искам още веднъж а, да кажа, че съм готова на всякакъв вид сътрудничество с комисията, за да ускоря процеса. Да ускоря също така и да улесня е, комуникацията между местните власти и комисията, което ще помогне на местните власти да изпълнят своята задача. Благодаря на госпожа Мецани. Давам думата на господин Ривелин и след това на господин Проди, след това на господин Арсенес и господин Роси. Трябва да, трябва да бъдете кратки, защото имам още работа. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Бочела. сега говоря в качеството си не само на евродепутат, а и като представител на този измъчен регион, който в момента стои в центъра на вниманието на Европейския парламент и Европейската общественост заради драматичното положение там. Мога само да се съглася с комисаря, който иска до края на годината да бъде представен план а, и той след това да бъде прият по най-бързия възможен начин. Що се отнася до наложените глоби на региона кампания, мога да кажа, че е абсурдно в края на 2010 година положението да бъде толкова драматично. Разбирам каква е задачата на комисията. Разбирам, че тя се възприема като съдия и се опитва да накара да работят а, институции, които не са способни да си свършат работата. Днес обаче се обсъжда само, че отпадъците са по улиците, не се обсъжда колко пари е спечелила Германия от преработката на отпадъците. А, е, Единството, което е важно, как можем да прекратим това бедствено положение с отпадъците. Ние сме членове, всички членове на един общ съюз и трябва да а, подпомогнем тези, които са в затруднено положение. Следователно не можем само по бюрократичен начин да подхождаме към нещата. Не трябва само да мислим за глоби и наказания срещу кампания, а трябва заедно да помислим как да преодолеем кризата кампания е неразделна част от Европа. И слушах и президента на региона, който е много загрижен за събитията. Той трябва да спазва сроковете, споменати от госпожа Бочела. Но имам един въпрос. Има ли програма за европейските граждани в кампания? аз а, а, представлявах а, Неапол в комисията по а, петициите, а, от, т.е. от страната на нези, които а, бяха ощетени, бяха, станаха жертва. Всъщност гражданите са онези, които страдат. И затова имам въпрос към госпожа Бочела дали тя може да говори за други неща, различни от наказанията, дали може да се помисли за някаква помощ за кампания, има ли такива планове? Имам още един конкретен въпрос към това, което каза госпожа Бочела в началото. Тя каза, че е, кампания трябва да е, бъде наказано от сметната палата с 22 000 евро на ден заради незаконните сметища в Милано. Имаме още един въпрос. Няма ли някаква европейска солидарност? Благодаря. Благодаря. Господин Проди. Благодаря, господин председател. Аз споделям мнението на колегите, които се изказаха до тук. А, не е така, не е красива картината, която виждаме в Италия. От това страда имиджът на Италия. Но, както и да е, трябва да погледнем истината в лицето. Наистина става въпрос за бедствие, бедствена ситуация. Има обаче и редица други италиански региони, където нещата вървят доста добре. Аз, например, когато работех в Болония, бяха изградени много важни съоръжения и инфраструктури за управление на отпадъците, включително и голяма фабрика за изгаряне на отпадъци. Освен това и три спомагателни сметища. Така че Италия разполага с ресурсите за управление на отпадъците. Да, необходима ни е солидарност, но понякога тя липсва и в самата Италия, за да може по-ефикасно да, ефикасно да се преодолее проблемът. Уверявам колегите, че и в самата е- Италия има достатъчно ресурси за преодоляване на а, проблема. Казвам го и на колегите, които може би в момента ме гледат с неразбиране. А, смятам, че е важно на първо място в страната да се търсят ресурсите за разрешаване на положението. Освен това, не забравяйте присъствието на организираната престъпност. Нещо, което всъщност е най-голямата въпросителна. Благодаря на господин Проди. Критон Арсенис. Благодаря, господин председател. Искам да попитам комисията дали този национален парк е част от мрежата по Натура 2000. Бих искала отговор на това, преди да, преговор... преди да продължа с въпроса, защото той е свързан с тази информация. Разполагате ли с такава информация? Според информацията ми част от Националния парк Везуви на Италия, е част от мрежата по Натура 2000 дали съществуващото депо, което се намира по границата на парка в Терциньо, е част, дали е в сектор, който е част от мрежата по Натура 2000, не съм сигурна, но мисля, че не. Приемам за отговор, че такива депа се допускат и в зони по Натура 2000. Ако е така, мисля, че това е важен проблем и трябва да ни накарат да се замислим какви вредни а, действия се извършват в такива важни райони ето защо аз искам да се присъединя към колегите, които изразиха загриженост по този проблем. Благодаря. Благодаря на колегата Критон. Сега Оресте Роси. Въпросът за кризата с отпадъците в кампания не е никак нов за Италия. Местните власти просто са проявили безстопанственост, не са успяли да се освободят от отпадъците, наложи се съседни региони да приемат отпадъци от тяхното депо, например Ломбардия. Колега Ревелини това не са жертвите. Не гражданите на Неапол са жертви. Напротив, всички онези, които приемат техния буклук, са жертви. А в кампания никой не събира отпадъците разделно. Избират си едни и същи народни представители. Никой не решава проблема. И ето ти, че държавата трябва да се намеси. Да, има бедствено положение, застрашено е здравето на хората и проблемът е огромен. Сметището в Терцинио се намира в близост до национален парк, а всъщност беше единственият изход – Кое е важно? Да се започне разделно събиране на отпадъците в регионите и да се придържаме към графика за изграждане на инсталации. Ако не се направи, комисията ще налага глоби. Лично аз бих желал наистина виновният регион да си плаща глобите, а не останалите граждани на Италия. Защото в този регион е произведен буклука, там той не е събиран разделно, там той не е управляван изразходван както трябва. Те от 20 години си а, разпределят отпадъците из цяла Ета, Италия и сега пак трябва да им помагаме. Така че и ние не сме особено очаровани от ситуацията и много ми се иска комисията да предприеме необходимото за действително осъществяване на плана. Оказва се, че трябва сериозен натиск. Трябва да бъде притисната а, кампания да изпълни плана В противен случай да си плати глобите. И то само тя, а не останалите граждани. Благодаря на господин Роси. Господин Джумбария. Ma, grazie eh, Presidente. Io credo che dovremmo partire da un dato oggettivo. мисля, че трябва да гледаме обективно на нещата. Наистина, положението е непоносимо, но от друга страна има граждани, те имат право на здравеопазване и аз наистина смятам, че правото на човешко здраве е най-важното право. Говорим за сметище в национален парк, в резерват. В европейското законодателство се предвиждат по-особени разпоредби за националните паркове. Ето това са обективните критерии, но има и други съображения. Колегата Роси говори за начина на управление на отпадъците в този регион. От години от Северна Италия и Северна Европа се транспортират отровни отпадъци, които могат да се намерят в незаконни сметища, собственост на камората. Искам да кажа, че проблемът не е на региона, а на държавата и на Европейския съюз. За това приветствам инициативите, които иска да предприеме комисията. Разбира се, и нашият министр-председател Берлускони беше обещал да реши всички проблеми последния месец. Пак, че след две седмици всичко щяло да бъде а, наред. Но смятам, че нашият премьер е много се изморява от купоните и не може да се разчита на него, че ще реши проблемите на европейските граждани. За това приветствам решението на комисията да тръгне по този път. Той е правилният път. Zanim oddam глас przedstawicielowi. Благодаря. Следващият оратор или преди да дам дамата на, гума, на комисията, господин Ривелини последен. Un minuto, mi scusi, Presidente. Per ricordare che eh, il governo... Съвсем накратко искам да обърна внимание, че едва преди 6 месеца регионалното, беше избрано регионалното правителство в кампания. Така че трябва да разграничаваме отговорностите и кой за какво е отговорен. Все пак трябва да дадем шанс на регионалното правителство да се справи с проблема. Те вече са разговаряли с комисията. Моят колега и приятел Роси посочи, че регионалните власти трябва да понесат отговорността за собственото си лошо управление, но смятам, че тогава същото трябва да се приложи и към сметищата в Милано. Трябва да се привлекат към отговорност и предприятията от севера, които използваха цяла кампания като едно сметище. В Европейския съюз има 27 държави членки и ако действаме единно, то не бива да допускаме да има граждани втора категория. Иначе няма да има Европейски съюз. Дякую пану Ривелини. Благодаря на колегата. И сега господин Бочели. Яно. Благодаря. Тъй като повечето изказвания бяха направени на италиански, ще си позволя и аз да отговоря на италиански. Искам да се извиня на депутата Арсенис за това, но все пак има и превод. Първото, което искам да кажа, е, че мога да говоря само за онова, което влиза в прерогативите на комисията. Всички забележки, които излизат извън компетентността на комисията, излизат и извън сферата на моите задачи. Първо по първия въпрос на госпожа Меркис. Тя постави един много а, конкретен въпрос. А именно процедурата по бившия член 260. Беше поставен въпросът дали по съдържанието, графика и приложението на плана за управление на отпадъците ще има забележки. Това, с това отговарям и на други въпроси, свързани с сроковете. Съдът на Европейския съюз в свое решение постанови незабавно в разумни срокове да се приложи решението на комисията. Прилагането на решението съдържа три елемента. Първо, приемане на плана, при кой, който да съдържа всички необходими аспекти, след това изпълнение на самия план и на трето място о, управлението на тези балирани отпадъци и окончателното им депониране. Но това са все неща, които са свързани с различни срокове. Говорим все пак за 8 милиона тона отпадъци, които не могат да бъдат изнесени просто така на някъде. Така че комисията наистина ще наложи разумни срокове и ще контролира процесите. Сега искам да кажа две думи и за сметището в Терциньо. Да, действително, смет... директивата за сметищата не забранява да има изрично да има сметище в природен резерват. Обаче има директива за хабитатите, където пък това се казва изрично. Казва се, че ако поради определени причини се създават съоръжения, чиято цел е да се съхраняват отпадъци на територията на регион от е, Натура 2000, то трябва да влязат в действие съответно е, разпоредбите на директивата за хабитатите. За да се, ако искаме да се придържаме към решението на съда, трябва да прилагаме стриктно правото в областта на опазването на окол, околната среда и по-специално законодателството за управление на отпадъците, както и всички останали директиви в връзка с опазването на околната среда. Тук искам да отговоря и на депутата Ревелини за глобите. Съдът на Европейският съюз взема решенията за размера и налагането на глоби, когато комисията внесе а, казус втори път в а, съда. Не, ние решаваме размера, за размера на глобите реша, решава съдът. А, решението, решенията на, Европе, на, съда, е, на Съда на Европейския съюз винаги е насочено пряко към засегнатата държава. Тоест самата държава членка е, решава сама откъде ще вземе пари, за да си плати глобата. Мисля, че така отговорих на повечето въпроси. Благодаря, госпожо. którzy zostali zaproszeni na nasze posiedzenie przez... Бих искал да приветствам с добре, добре дошли 35-та посетители, които бяха поканени от информационното бюро в е, Париж. Добре дошли! Ако имате въпроси, във връзка с прилагането политиката по околната среда все още е, има време за това. Първият въпрос беше зададен от Садрин Бале във връзка с биоразнообразието. Госпожа Сандрин Балия я няма, така че преминаваме към следващия въпрос. А, и следващата заявила да зададе въпрос не е тук. Госпожа Морконайте, която представлява Рихард Зебер. I will ask uh, three questions on behalf of Mr. Zeber. So за директивата за водите. Благодаря. Три въпроса от името на господин Зебер е, относно директивата за водите, която съдържава държавите членки. Въпроса към комисията е кои държави членки са публикували техните планове на време за управление на речните басейни. Те съответстват ли на насоките в рамковата директива за водите. Следващия въпрос, свързан с регламента РИЧ. Бихте ли коментирали какво е положението в момента във връзка с изпълнението на този регламент? ще бъде ли необходимо преразглеждане на директивата и в каква времева рамка? Ще бъде ли необходимо да се разшири приложеното поле на директивата? И трети въпрос, свързан с шестата програма за околната среда, където има приоритети като климатични изменения, биологично разнообразие, природни ресурси и отпадъци как се прилага тази а, шеста програма за околната среда и до каква степен а, е приключено изпълнението. И още един въпрос от, а, от мен. Комисията говореше за участие на, на обществото. Как смята комисията? Участието на обществото в процесите за оценка на въздействието върху околната среда е ефективно ли е? И дали това е формалност или действително работещ инструмент? Благодаря. Dziękuję koleżance Morkunajte. Niestety nie będziemy mieli czasu na to, aby wszystkie... Благодаря. За съжаление няма да има време за да отговорим на всички тези въпроси днес. Ще трябва да ги отложим за следващото заседание но може би комисията може да отговори поне на въпросите за рамковата директива за водите. Люс Гарсия. Uh, Благодаря, господин председател. Три конкретни въпроса бяха повдигнати по а, рамковата директива за водите и плановете за управление на речните басейни. Дали на време се публикуват тези планове от държавите членки? Колко от тях са публикувани до този момент? И а, въпросът свързан с това дали те отговарят а, на изискванията на рамковата директива за водите. По отношение на първия въпрос, 12 държави членки спазиха крайния срок и уведомиха комисията за техните планове за управление на речните басейни до 22 марта тази година. Това са Германия, Франция, Латвия, Люксембург, Холандия, Австрия, Словакия, Финландия, Швеция и Великобритания. Още четири държави членки са уведомили а, комисията за техните планове за управление на речните басейни, но след крайния срок това са Естония, Унгария, Ирландия и Италия. И ние започнахме процедура за нарушение срещу останалите 11 държави членки, които не са изпълнили това свое задължение по а, рамковата директива за водите. Мисля, че е важно да кажем, че два от, две от тези дела, делата срещу Белгия и Литва, засягат частично липса на частично приемане на планове за управление на речните басейни. Техните планове не покриват цялата територия на страните. По втория въпрос, колко от плановете за управление на речните басейни са били публикувани до сега. Получили сме 110 такива плана, което означава, че все още очакваме 66. Освен това сме получили и няколко уведомления за приемането на международни планове. Що се отнася до последния план, дали се спазват изискванията на рамковата директива на водите. Вече започнахме оценка дали плановете, които са оповестени, отговарят на изискванията на рамковата директива за водите. Тази оценка продължава в момента. Очакваме двустранни срещи с държавите членки през 2011 година и ако установим, че някои от плановете не отговарят на рамковата директива за водите, ще започнем процедури за нарушение. Във всеки случай комисията възнамерява да публикува доклада за оценка на цялостното изпълнение на рамковата директива за водите като за оценка, като за основа ще използваме плановете за управление на речните басейни. Благодаря. Chciałbym podziękować panu Julio który przez... Благодаря на представителя на комисията. Отговаряш за контактите с парламента за последните 8 години и редовно отговаря на нашите въпроси. Желам му много успех е, на новата работа, на която отива. Има ли други въпроси? Ако няма такива, Ще продължим дебата по тези въпроси на след някои от следващите ни заседания. Следващото ни заседание ще бъде от 24 до 26 януари. Благодаря.